е а, наистина лошо да човек да не може да се изразява на собствения език. Благодаря много, господин Локекарт. Ще отбележим вашето оплакване и ще бъдат взети необходимите мерки, но вие вече пояснихте и това ще бъде включено сега гласуването на доклада ще бъде днес в 12 часа. Доклада на колегата Бърге ще се гласува през втората сесия през ноември. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. А доклада на госпожа Гресле и господин Ривелине доклад относно предложенията за регламент на Европейския парламент и на съвет относно финансовите правила, приложими за годишни бюджет на Съюза. Господа, господа Ресле, 4 минути. Уважаеми колеги, опростяването понякога е доста сложно. Ние получихме доста предложения за измерение за опростяване на правилата. Това засяга финансовите правила, правилата за персонала. Ние искаме да създадем единни правила, за да може да престане това разнообразие в различните правила. Искаме и да поощрим и по-голяма прозрачност при правилата. Искам да благодаря на всички, които ми помогнаха в работата сътрудниците от нашата работна група, колегите, асистентите и всички онези е, колеги от комисията и тук е, в парламента, които ни помогнаха. Кристиан Сихел, е, специални поздрави за него, който има малко детенце. Различните колеги бяха различно въвлечени в нашата работа. Обръщам се към комисията. Би било голям напредък, ако комисията успее да въведе единни правила за своята собствена работа. Това би било най-големия принос, който тя би могла да даде в е, прилагането и простяването на финансовите правила. Искам да приветствам а, приятелския дух на преговорите с съвета. Днес говорим за финансовите правило, правила. Нямаше а, споразумение в нашата комисия под този въпрос. Искам да помоля при финансовите инструменти, за които ще дефинираме правила, да бъдем много внимателни. Е, искаме да помолим за обвързване на финансовите инструменти и тяхното прилагане към е, секторно специфични базови актове. Искаме отново да обсъдим приложението на финансовите инструменти. Искаме да може да имаме влияние върху тяхното формулиране и контрола при тяхното прилагане. Позовавам се на член 272, е, като искам да кажа, че искаме да създадем една разумна база за прилагането на финансовите правила. В някои от измененията става дума за поемане на гаранциите, когато става дума за гарантиране на средствата на нашите граждани. Това го дължим на нашите граждани. Имаме отговорност а, за това да не се използват е, данъчни оазиси за укриване на данъци. И това дължим на нашите данъкоплатци. Искаме междинен доклад за приложението на тези финансови правила след 2-3 години, за да се извадим нужните полуки. Искаме и правната форма на инструментите да бъде публикувана на интернетната страница на, на комисията. Е, трябва да може да контролираме това, което решаваме. Би било хубаво, ако комисията би направила тези предложения сама. Искам за това да помоля за мнозинство при гласуването на нашите предложения. Уважаеми колеги, благодаря ви за помощта и сътрудничеството и се надявам, че при бъдещите преговори с съвета сме на добър път и че ще намерим добри решения за всички технически комплекси и отворени въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо Гресле. В момента има делегация на парламентите на Европейския